Allora, buongiorno a tutti. Добро утро. L'ordine del giorno, se non l'ordine del giorno lo riteniamo. Нека приемем дневния ред. Ако няма коментари, смятаме, че той е прият. Веднага искам да поздравя с добре е дошъл комисаря Дачиан Чолош. Благодаря ви, господин Чолош, за това, че сте тук днес във връзка с кризата, причинена от масовата зараза с Ешерихия коли. Това е много тежка криза, както знаете. Над 30 души загинаха в Европа, повече от 3000 са засегнати. Много добра новина е, че най-сетне е установен източникът на е, заразата и сега е явно най-тежката здравна криза, която сме имали в последните години е зад гърба ни. Но много пострадаха зеленчукопроизводителите в Европа. Те все още страдат е, от последиците на е, фалшивите, неоснователни съмнения – около 400 милиона а, са загубите седмично на ниво Европейски съюз. Това особено въжи за производителите на марули и краставици. най-тежко бяха засегнати испанските зеленчукопроизводители, следвани от а, френските и италианските. Първа а, стъпка за преодоляване на тези последици е пакетът за помощи на, в размер 210 милиона евро. Това е а, първа стъпка, обаче още са необходими. А, освен това, кризата сигнализира, че механизмите за управление на кризи в Европейския съюз не са достатъчни и трябва да бъдат укрепени, за да има по-бърза и по-резултатна реакция на подобни кризи. Всъщност в Съединените щати има законопроект за земеделието и голяма част от него е посветен на, на управлението на кризите. Комисаря трябва да си тръгне в 10.30 и за това искаме незабавно да пристъпим към обсъждане. Господин Чолош, давам ви думата, за да могат след това депутатите да ви зададат въпроси във връзка с овладяването на кризата. Комисаря, благодаря господин председателю. Както подчертахте, е, както вече добре се знае, от 26 май от е, придобиването на мащаби от тази криза в е, Германия постепенно, сектора на производството в Европейския съюз бе подложен на голям удар с много силен спад на продажбите, много силен спад на цените. Е, макар, че цените е, няколко седмици преди избухването на кризата е, бяха вече занижени в сравнение с същия период на миналата година. Снижението беше с около 20%. И въпреки това, след кризата настъпи още по-рязък спад. Възстановяването на пазарите зависи все още до голяма степен от доверието на потребителите, а първата задача, за да възстановим това доверие, бе да установим източника на тази зараза. За щастие, поне е, в Германия източникът на заразата бе установен. Мисля, че в едните дни ще получим и а, е, данните за пазарите а, е, в седмицата след обявяването на този източник, за да видим как се движат пазарните тенденции. А, но в разгара на кризата първата ми цел беше да реагирам максимално бързо, тъй като сега ще повторя, както вече съм казвал, аз самият в един определен момент, макар и не е, задълго, съм бил зеленчукопроизводител и знам какво значи едно евро в зеленчукопроизводството. Е, Знам какво значи да ви се възстанови едно евро разходи за няколко седмици и да ви се възстанови след година или година и половина. Затова а, трябваше да се действа максимално бързо. За това ще подчертая, както направих и пред съвета. С последните реформи на общата селско-стопанска политика и на пазарните мерки, а, всъщност е, Европейската комисия не разполага а, с необходимите средства, за да реагира бързо и ефективно на подобни кризисни ситуации. Надявам се, а, че с предстоящите предложения за законодателна реформа комисията ще получи подкрепата и на съвета, и на парламента, защото да не се търсят в подобни случаи извънредни норми и всевъзможни еквилибристики да се правят, за да се реагира бързо по изключение. Механизмите на пазара по-настоящем не са снабдени с необходимите гаранции и предпазни средства, за да може да се реагира. Затова в комисията сътрудничество с правната служба успяхме е, да е, използваме член 191. Е, той ни позволи да предприемем тези кризисни мерки, които бяха необходими. В началото на юни, както знаете, бе проведено извънредно заседание на министрите на земеделието. Аз излязох там с предложение което смятам би позволило обещетяване на всички производители в размер 50% за онези, които не са членове на организациите на производители и до 70% за членовете на такива организации, понеже подобни организации имат възможност да компенсират членовете си в подобни ситуации. Решихме да изберем онези продукти, които бяха в най-висока степен засегнати от кризата, а именно от недоверието на потребителите и оттам от спада на продажбите и цените както и продукти, които не само бяха засегнати от кризата, но и за които има по-ограничен технически капацитет за съхранение или възможности за приспособяване на реколтата към начините на производство. Да кажем, краставиците, доматите, марулите, други продукти от категорията на зелените салатки, краставичките и чушките, пипера. Значи, е, избрахме пете е, продукти, е, които бяха засегнати най-силно и за които е, е, възможностите реколтата да бъде приспособена към условията на продажба са най-ограничени. Мобилизирахме за тези мерки е, финансов пакет в размер 210 милиона евро. Той е вече оповестен чрез регламента, но казах още в самото начало, е, че този пакет, който комисията а, успя да мобилизира веднага а, при приемането на регламента, а, не отменя необходимостта от анализ на исканията за обещетения, които постъпват от държавите членки. Този анализ ще бъде извършен след края на юни месец. До края на юни своите искания могат да внасят зеленчукопроизводителите и в началото на юли месец комисията ще направи такъв списък с исканията на зеленчукопроизводителите. Ще ги анализираме през юли, ще видим какви са техните искания, в какъв размер са и ако е необходимо, след това ще видим дали да не добавим още една сума към този първоначален пакет като функция на поступилите искания. Юли месец започва изплащането на обещетенията от първоначалния пакет, но разбира се, ние ще следим еволюцията на пазара, еволюцията на продажбите. Ще има таван на обещетенията по бюджетни причини, но и за да се избегне свръхобещетяването в някои региони тъй като, разбира се, цената не се промени по един и същи начин навсякъде в Европа. Казах ви, че има таван 50% за тези, които не членуват в производителски организации. Е, референтният е период е 2008-2010 година. Юни 2008-2010 юни 2010 година. Е, това е основата, върху която сме стъпили за изчисляване на обещетенията за немалко продукти е, в този период 2008-2010 е, година. Референтната цена е по-висока от цената е, през тази година. Юни месец дори преди началото на кризата. Взехме този референтен период, защото имахме нужда от надежни статистически данни като отправна точка но в по-голямата част от случаите обещетенията ще бъдат наистина така в полза на зеленчукопроизводителите, тъй като референтният период, върху който те са изчислени, предполага по-високи цени от съществуващите непосредствено преди кризата това е таванът, който сме е, предложили за унези, които не членуват в производителски организации. Но ако сте погледнили е, регламента, е, ние доста направихме и за да помогнем на организациите на производители в някои лимити, разбира се, в известни лимити, които са предписани в регламента. В крайна сметка, организациите на производителите могат да използват своите оперативни програми, за да обещетяват подобни последици от критични ситуации. значи, ограниченията ги махнахме, за да дадем възможно най-голяма свобода на организациите да реагират на ситуацията, без да се засяга така функционирането на тяхната оперативна програма след като се излезе от кризата. Това е информацията, която исках да ви дам. Както загаднаха, все още не разполагаме с данни за еволюцията на пазарите непосредствено след обявяването на нашите мерки и откритото обявяване на установения източник на заразата. Мисля, че е, в началото на следващата седмица ще разполагам е, с тези данни и ще ви ги съобщя е, в писмена форма, за да можете и вие в реално време да разполагате с тях. Сега съм готов да отговоря на вашите въпроси. Molto bene, grazie caro commissario, grazie Dash. Председателя, благодаря ви господин комисар. Благодаря ви за това изключително важно ваше изявление. И сега нека да започнем разискванията. Имате думата. Само нещо да добавя извън обещетенията. Добре осъзнавам, че в предстоящите месеци ще трябва да бъдат разработени мерки за промоция, за реклама, за да се възстанови доверието на потребителите в пазара на зеленчуци защото извън всичко друго, установяването на източника показа, че не е засегнат целият зеленчукопроизводителен сектор, както първоначално се смяташе. Значи, ще лансираме мерки, без да влияем върху периода, който е необходим на Комисията за извършване на анализ на общностно равнище. Надявам се, че през есента на, наш, на тази година ще имаме а, такива проекти, а, за да започнем още през есента кампанията за реклама, за утвърждаване на а, тези продукти и за възвръщане на доверието на потребителите. Благодаря ви. И така, започваме разискванията. Колеги, умолявам ви да бъдем кратки. си има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви, че дойдохте да разискваме по тази тема днес. Преди да засегна темата за производителите на селенчуци, които а, бяха повлияни от кризата, искам да се спра върху въздействието на кризата върху, хо, върху хората. 39 души починаха в Германия, повече от 3000 са болни, а повече от 100 ще имат а, а, трайни последствия върху своето здраве вследствие на тази криза. Не бих искал сега да бъда министър, е, на, който да се занимава с защитата на потребителите в Германия, например. Може би прекалено късно бяха предприяти действия, ако още повече бяха закъснели действията, тогава наистина нещата може би ще да придобият много по-лоши измерения. Но сега би трябвало да оставим емоцията на страна, да разгледаме въпроса по един по-обективен начин. Бундесландите в Германия, ясната структура в страната с съответните ръководства, местни власти дадаха възможност за организирането на реакцията и в крайна сметка се стигна до първи първия отговор, че испанските краставици са а, източник на заразата. След това последва а, реакция, имаше а, повдигната тревога в Северна Германия и естествено хората в паниката си спряха да купуват както краставици, така и домати. Господин комисарю, бих искал да посоча, че не само и единствено зеленчукопроизводители пострадаха, но потребителите в Германия. И когато говорим за компенсации, трябва да имаме предвид това, защото, например, ако ни ядете домати, не ядете и сирене, моцарела, което означава, че и производството на сирена е пострадало. Що се отнася до управлението на кризата в Брюксел, господин комисар, позволете да ви благодаря за вашите бързи действия и бърза реакция както и факта, че увеличихте от 150 на 210 милиона евро компенсацията, която ще се изплати. Така че сега Опитам ви, господин комисарио, какви съвместни предложения можем да съставим, за да има налични средства в бъдеще, ако възникне подобна криза? Знаем, че това е неизбежно, за съжаление, и трябва много внимателно да се подготвим за това. Трябва да помислим а, за всичко това в контекста на бюджетирането и а, в изискванията с държавите членки. Може би е добре да имаме предвид, че 2% от средствата за селско стопанство следва да бъдат заделени за а, кризи и наистина те трябва да останат в един резервен фонд, а не да бъдат използвани а, за други цели. Или пък, например, да бъдат прехвърлени в други пара, като Галилео или нещо друго, подобно. Така че важно е да има изграден подобен резерв. Благодаря, Алберт. Гарсия Перес. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че сте сред нас, за да дискутираме мерките, които се възприеха като реакция противодвес на кризата в селско-стопанския сектор след избухването на кризата с коли. Позволете да използвам сега а, да изкажа своите съболезнования към а, хората, чието семейства дадаха свои жертви в тази криза. Ние трябва да реагираме на принципа на солидарност и е необходимо като институции, разбира се, винаги да носим своята отговорност при реакцията си срещу кризите. Включително и криза като настоящата. Разбира се, е, задават се въпроси по отношение управление на кризата, евентуалните грешки, системата за ранно предупреждение. Търсенето на происхода на заразата. Всичко това бе свързано също така и с реагиране по отношение е, пласмента на а, зеленчуци и стоки. В моята страна изключително сериозно бе понесена кризата, защото в крайна сметка обвиненията доведоха и до а, увреждане на репутацията на нашите производители. Така че въпросът ми към вас е какво ще направи а, комисията в тази насока. Има известни пропуски. Нещо бе направено, но Не всички приеха предложените мерки единодушно. Като цяло реакцията беше е, позитивна и, и позволете да благодаря на господин комисаря за неговата активност в реакцията по отношение на кризата, която е различна от млечната криза. Системата от компенсации – там също установяваме, че има известни пропуски. Държави, производителки пострадаха още в самото начало. Обръщам се към вас, господин комисарио. Какви допълнителни мерки ще бъдат планирани? Така че те да могат да бъдат използвани и за други продукти, например за сезонната продукция в случай на нужда. така че да се избегнат произволни действия, например, които биха могли да бъдат възприяти между търговци, партньори по отношение прилагането на правилата, за да могат да се възползват от по различен начин от обстоятелствата и а, мисля, че това, което вие споменахте, беше изключително важно по отношение на лансирането, пласирането на продукцията. Има ясни правила, закони. Необходимо е да се възстанови доверието в европейските продукти. Необходимо е да има, разбира се, и кампания за осведомяване на гражданите в и извън Европейския съюз за да се предостави достатъчно информация относно характеристиките на европейските продукти. В заключение, трябва да намерим нови средства, коя, които да могат, с помощта на които да можем да реагираме много по-ефективно на подобна криза. Благодаря. Нямаме много време. Искам да се извиня на колегите. Не искам да спирам координаторите от изказване. Джордж Лайон сега има думата. Първия въпрос. Бихте ли потвърдили, че източниците са идентифицирани и че не става въпрос в крайна сметка за органичните бобови кълнове, за които се говореше, трябва да имаме независимо разследване на въпроса откъде се появи всичко това, тази теория. Втория ми въпрос е свързан с реакцията, последвалата реакция и забавянето, което засегна производителите. То беше е, свързано с определенето на източника, естествено. Може ли да ни гарантирате, че немските власти ще направят проучване на това кое беше направено както трябва, кое се провали, за да се отчете е, това, когато е, се предвижда ответна реакция за кризи от този род, тъй като тази криза засегна страшно много фермери в Европа, имаше много тежки последици. Третия ми въпрос е свързан с руския пазар. Искаме той да е отворен Ще има ли възможност за свободна търговия с Русия? Много е важно руския пазар да се отвори за такава търговия спрямо европейските продукти. И накрая тези 210 милиона евро, приветстваме ги. Откъде ще дойдат тези пари обаче? И ако се наложи да има повече средства, ще се появят ли такива? Благодаря. И господин Мартин. Кризата не е приключила. Има нови случаи на заболели в Германия. Темата вече не е толкова застъпена в пресата, но така или иначе проблема съществува. Причините за тази зараза още не са уточнени. Говори се за бобови кълнове, но няма яснота. Освен това, какво ще се случва от тук нататък? Не трябва да говорим само за компенсации, трябва да говорим за причините за тази криза, откъде се появи източника на тази бактерия. Може да имаме дълъг дебат по отношение на многостранната употреба на антибиотици в селското стопанство. Още веднъж можем да зададем и един друг въпрос. Как ще се справяме с заболявания от този род? Освен това, защо толкова дълго време отне да се активира механизма при кризи? Научили ли сме си урок? Казваме, че Европа има нужда от по-добро управление на кризите. Поне в Германия казваме това. Германия говори открито. Ясно е, че здравните власти, онези, които се занимават с контрола, не се справиха както трябва от гледна точка на потребител. Имаме нужда от координация, когато имаме кризи. Имаме нужда от надежно становище от страна на комисията, което да определя кога трябва да се променят начините на производство, за да може да откликнем по-добре на националните или федерални структури. По отношение на кризисния фон, този въпрос се разглежда и по отношение на бъдещето на ОСП. Въпросът е откъде ще дойдат тези средства. Постоянно се е, задава подобен въпрос. Тук не може да се компенсират всички загуби. Фонда може да е само е, е, спомагателен по своя характер. Освен това, какво ще кажете относно компенсациите за производителите на бобови кълнове? Това не са зеленчуци, но как ще компенсираме тези е, хора? И накрая, как ще гарантирате, опасявам се, че това няма да е последната криза, че ще има механизъм за кризи, който да се активира на ранно ниво, е, да има е, добра система за предупреждение, за да не бъдем е, изправени пред такива опасности и да не действаме хаотично. Господин Никълсън, Искам и аз да изразя своите съболезнования, когато се загуби човешки живот, няма какво да се направи. Много от производителите загубиха своя поминък. Непосредствените реакции и оценки могат да причинят големи щети Важните въпроси вече бяха зададени. Джордж Лайн вече заяви, че важно вашия анализ трябва да доведе до това, че ние трябва да извлечем необходимите полуки. Не трябва бързо да забравяме какво се случи. Това се случи преди, когато имаше кризи, а Кризите вече не признават национални граници. Смятате ли, че Европейския съюз може да реагира, независимо какъв е източника, къде се намира той и какъв е проблема? Защото ще има нови проблеми. Може ли да гарантирате, че има механизъм за реакция? Благодаря. Благодаря. Приключваме с координаторите. Колеги, моля ви да сте кратки. Господин Лафонтана, заповядайте. Лоренцо. Благодаря, господин председател, съвсем накратко. Господин комисар, има един съществен въпрос. На всеки няколко месеца има кризи в селското стопанство. Трябва да решим какво да правим по отношение на средствата за масова информация. Виждаме, че в крайна сметка производителите губят огромни средства. Втория ми въпрос е свързан с средствата, които са заделени. Това трябва да е само една първа стъпка, като каза председателя, тъй като последиците са много сериозни тези средства трябва да бъдат не само за производителите, а за всички, които просто претърпяха щети. Това трябва да се има предвид. Благодаря. Госпожа Гарсия за една минута. Благодаря, господин председателю. По същество. Благодарение на Лисабонския договор, комисията е недосегаема производителите могат да търпят щети, но средствата, с които се разполага за покриване на тези щети, са много по-малки, отколкото е самата стойност на понесените загуби. А, сега тези 200 милиона евро са всъщност една малка сума, която не може да покрие всички загуби в държавите членки, не могат да се покрият загубите за производителите. Мисля, че е необходимо да разполагаме с повече средства, когато става въпрос за компенсиране на големи а, загуби. Нужно е да се възстанови доверието в качеството на испанските производители. Това е нещо изключително важно, защо чак трябва да чакаме есента да дойде, е, за да се отново възобнови доверието в производителите в Испания, Португалия, Франция, Полша или където и да е другаде. Трябва да се действа веднага. виждаме, че има биокраставици, например, от Испания и много ви моля, когато се обновяват страниците в, на комисията, нека да се обновява съответна информацията и, и испанските производители да попадат именно в списъка на произвеждащите подобни а, неща. Жозеф Бове има думата. Окей, okay, Съвсем набързо. Три въпроса. Първо, за средствата за кризата и бюджета. Как не се намират пари, когато в бюджета за 2010 година 450 милиона евро не използвани за земеделие трябва да бъдат върнати обратно. Аз това го намирам напълно неприемливо и мисля, че тази ситуация трябва да бъде надлежно анализирана. Когато има проблеми с равновесието и неизползвани пари, правя предложението тези пари директно да отидат в резерв за кризисни времена. Това е нещо, което може да се направи съвсем конкретно. Това беше първият въпрос въпрос. Втори въпрос или втора бележка. Бюджетът а, трябва да бъде пряко свързан с ОСП. Е, вижда се при такива критични ситуации, че бюджета на ОСП не следва и не може да бъде намаляван. Но в същото е, време не трябва да засягаме други сектори. И за това аз съм за увеличаване на бюджета на ЕФСА и на всички аналитични структури. В момента има разминаване между това, което става в Съединените щати и тяхното управление на кризи и това, което става в Европа. Ние сме под изискванията, под летвата и за това е необходимо да бъде разширен бюджетът на ЕФСА. Трета бележка, с която ще приключа. Нов случай е а, на лице в Франция с продаваната кайма в Лидъл, в северната част на страната. Отново има криза а, на еши, е, Ешерихия Коли а, и виждаме, че а, нямаме възможности. Тук а, се събираме со от различни страни а, на Европа. А, В е, едно ателие обаче е било произвеждано. Каква е гаранцията за производителя в такива случаи? Сега не можем да установим източника, защото не знаем откъде е дошло месото и какви части от коя страна в кой пакет са смесени. Това са трите ми въпроса. В този случай, как в този, по отношение на каймата да постъпим? Eu queria começar por agradecer a presença do Sr. Comissário e também as notícias que aqui hoje nos trouxe. E... Благодаря. Благодаря на господин комисаря, че дойде на нашето заседание тази сутрин. Искам да се спра на няколко неща. Първо, по отношение а, възвръщане на доверието на производителите в продукцията в Европа. Вие засегнахте този въпрос, но както и колегата каза, трябва да се действа много бързо. Не можем да чакаме, когато става въпрос за оповъстяване на информация. Трябва да действаме бързо, защото това е една криза е, в сектора обществено здраве. И кризата бе управлявана много лошо. За това се получи и ефекта на лавината. Разбира се, компенсациите е, са добре дошли, но те биха могли да бъдат и повече restauração da confiança dos consumidores. Terceiro e último aspecto tem a ver com a Размера на компенсациите трябва да отговаря на размера на загубите и на кърнената репутация. Необходимо е да се изгради система за ранен контрол, своевременен контрол и ранно предупреждаване – така че, господин комисарю, какво възнамерявате да направите, за да се подобри системата? Какви промени ще въведете, за да работи тя по-добре? Така че и кризите да се управляват по-добре. Благодаря, господин Сикелевски, след това радост. Уважам, че podjęte działania през Комисия са niewystarczające, проблем. Бе казано, че действията на комисията не бяха съизмерими. А знаем, че браншът е много сложен и се намира в много труден момент. На второ място. Има твърде много бюрократични елементи, които затрудняват реакцията и предлаганата компенсация по-скоро удовлетворява организациите на производителите, които не, е толкова, които не са толкова често явление в държавите членки, особено в новите държави членки. Затова е необходимо да се дават компенсациите на а, отделните земеделски стопани. Мисля, че е необходимо да се изградат е, системи на национално ниво, които да се изпращат тези а, е, компенсации. Освен това, решенията трябва да бъдат конкретно разработени за отделните държави. Не всички продукти са покрити, например, от предложените компенсации. Гъбите, например. Това е проблем е, доста важен за Польша, например. Що се отнася до Русия? Можем да стигнем до заключение, че Двустранните взаимоотношения между Европейския съюз и Русия следва да бъдат урегулирани. Необходимо е да се изградат наистина системи за контрол. Господин Родос, благодаря. Госпожа Дуанс. Благодаря. Но нека не забравяме. Хора загинаха, хиляда, хиляди са много сериозно болни и обстановката е много тревожна. Тези цифри се увеличават ежедневно. Източниците с първоначално, както ни казаха, кълнове, сега се говори за река, източник на замърсяването. А производителите търпят големи щети и загуби в Германия – хората на практика отбягват да купуват всякакви зеленчуци. Така че първият ми въпрос е, не трябва ли да се компенсират всички, които са претърпели загуби, независимо точно какво са произвеждали? А, също така и производители на ягоди са засегнати. Руколата, според дефинициите, не е европейски зеленчук, следователно не подлежи на компенсиране – и излиза, че ще се платят компенсации само на организациите, как стоят нещата за отделните а, стопани, които не са членове на подобни организации. Ние обаче трябва да мислим по-европейски и трябва да имаме предвизводители са засегнати. Благодаря на Албертес за това, че Европейския фонд бе сезиран аз подкрепях както при действията при е, предишните инциденти, така и сега. В противен случай ще имаме все повече, повече проблеми. Благодаря. Съвсем накратко искам да поздравя комисаря за бързите действия, които той предприе по отношение на е, фонда за спешни случаи. Е, за разлика от вашия колега, който трябваше да пътува за Русия. Вашата реакция беше бърза, неговата беше бавна. Поздравления! Един въпрос. Не говоря тук за маржовете, спестените средства в бюджета от порядък на 800 милиона така или иначе може да се използват допълнителни средства, защото в момента говорим само за 210 милиона. Какво може да се направи, за да се разшири този фонд? Например, онези, които отглеждат домати или краставици и продълха своята продукция за цент или 2 за килограм, т.е. на много по-ниска цена, също губят и те няма да получат нищо. Не трябва ли да има някакъв план, който да подпомогне и тези производители? Искам конкрет отговор. Благодаря. Господин Мато. Благодаря. Искам да ви напомня за жертвите на тази бактерия и за щетите за производителите. В началото се обвиниха испанските производители. Това засегна изключително лошо една продукция, която общо взето винаги зачита и хигиенни норми, и норми на безопасност. Призвавам ви да се направи нещо, за да не се случва нещо подобно за в бъдеще. Трябва да има и санкции, според мен. Чух какво казахте за компенсациите, но това не е достатъчно. Нито продуктите са достатъчно като брой, е, които ще бъдат покрити, нито средствата са достатъчни. Dziękuję bardzo. Благодаря. Олейничка има думата. Мисля, че днес по отношение на инспекциите за безопасност на храните, говоря за млякото и месото, и по отношение на ветеринарните системи, всичко това функционира добре. Другите инспекции за другите продукти обаче не функционират както трябва. Имаме отделни системи в отделните страни, а производството вече е глобално, така че за бъдеще трябва да анализираме системата и да намерим решения, които да са използваеми в целия Европейски съюз, не само по отношение на производството на месо и мляко, тъй като днес заплахата идва и от други сектори, като например сектора на плодовете и зеленчуците. Това е първият ми коментар. На второ място, руското ембарго още не е вдигнато и не е възможно да се продават полски плодове и зеленчуци на руските пазари. Това е нещо много лошо за нашите производители. Те усещат на гърба си това. Освен това, производителите на гъби, на печурки също страдат. Призовавам ви да включите печурките в списък с продукти, които ще получат компенсация. Ако немските е, органи бяха действали както трябва, нямаше е, поляците да са изправени пред такива трудности. Какво ще направите и по отношение на Русия? Е, благодаря. Господин Нагню има думата. Изказвам своите съболезнования. Разбирам, че някои пациенти ще трябва да бъдат на диализа до края на живота си. Испанските производители пострадаха изключително много. Естествено, немските дънокоплации ще направят компенсации, но те няма да бъдат достатъчни. Господин комисар, ще компенсираме ли производителите и в Великобритания и ако това не може да стане, как ще гарантираме, че те няма да претърпят големи щети? Джовани Делавия и след това Силвестрис. Благодаря, господин комисар, за бързата реакция от страна на комисията. Имам няколко въпроса. Осъзнавате ли, че по силата на действащите правила на вътрешния пазар до 30 ноември може да се подават молби за промоционални дейности? Като се има предвид този срок, промоционалните програми е, вероятно ще бъдат одобрени твърде късно, за да допринесат за възстановяване на пазара. Втория ми е, коментар по отношение на регламента, за който говоря, оттеглянето на продукция от пазара и е, така нататък, компенсациите – Например, по отношение на продуктите от парници, компенсации ще има за не повече от 300 тона продукти. Има средства по някои бюджетни функции, но те не се използват. Има средства, които стоят така, не са използвани. Това е проблем. Изглежда, че може да има средства, които да се предвидят по други бюджетни редове. Господин Силвестри, благодаря. Господин председател, благодаря ви за ефективността и бързината на вашата реакция. Няколко въпроса по отношение на търговските ограничения и промоционалните кампании. Казахте, че компенсацията ще бъде до 50% от загубите. Не трябва да забравяте обаче, че въпреки тези усилия, които комисията полага, много фермери са изправени пред риск от банкрут. Една компенсация от 50% може да не е достатъчна за оцеляването на производителите, най-вече в райони, в които има много малки ферми По отношение на търговските рестрикции имаме нужда от опростена и ефтина система за сертифицирането на продукцията за Русия. По отношение на промоционалните кампании, те трябва да се проведат максимално бързо. Пресните плодове и зеленчуци се консумират навсякъде. Не ми се вярва тази програма да проработи, ако ще я правим след няколко месеца. Трябва да възстановим доверието на производителите в половете и зеленчуците от Европейския съюз. Господин Готиерес. Три много кратки коментара. Ще се опитам да бъда максимално бърз. Първо, най-напред реакцията на комисията спрямо кризата, управлението на кризата и след това бъдещето. Мисля, че е, комисията е, има малко недостиг на политическа инициатива. Е, не се говори в един европейски глас по въпроса. Няма координация между Европейската администрация и компетентните немски органи, както и координация с трети страни липсва. Това доведе до голяма несигурност за потребителите, както и до загуби за производителите. Значи реакцията на кризата не бе е, добра. Сега, в отношение управлението на кризата, имаме регламент, е, за който е, нямаше единогласие между членовете на съвета. Предлагат се недостатъчни размери на обещетения растенията и особено испанските производители не са е, обещетени в достатъчна степен, не се е, предлагат обещетения за всички продукти, които бяха засегнати. Е, така, доста зеленчуци и сезонни продукти не са предмет на регламента, не е достатъчно гъвкав този регламент и прекалено много бюрокрация прозира в него като че ли бюрокрацията е по-важна, отколкото да бъдат обещетени замеделците. Е, бихме искали е, всичко, което се предприема, да става бързо. И бихме искали с същата скорост, с която се обещетяват земеделците да бъдат и рекламирани европейските продукти. Така че поне да бъде спасена лятната реколта или част от нея. За бъдещето, мисля, че основното ни задължение е да. Наше задължение е да направим всичко възможно подобна криза да не бъде повторена. Благодаря много. Благодаря, колеги. Давам думата на комисаря. Опитахме се да говорим максимално кратко, но разбира се, въпросът е щекотлив и всички искаха да се изкажат. Всички имат мнение. Необходимо е, е, задължително е да възстановим доверието на европейските потребители в плодовете и зеленчуците, така че има много голям интерес към тези рекламни кампании, които замисля комисията. Давам ви думата, Дачиан. Вие казвате, имам предвид последното изказване, че комисията е, се е справила зле с ситуацията, късно и много бюрократично. Кажете ми, за коя криза последно в земеделския сектор комисията се е намесила толкова бързо? Е, кога комисията не е изчакала дори края на кризата, за да се намеси? Приемам критиките, защото всяка критика е градивна. Но да се каже, че комисията не е реагирала бързо по отношение обещатенията на, потреб... на земеделците е, е несправедливо, според мен. Нека още веднъж проведа това разграничение между действията на комисията за защита на потребителите, санитарната част и действията и по отношение на земеделците, земеделската част. Ще се спра по-подробно на този аспект, който е пряко под моето управление – Въпросът за контрола върху санитарните хигиените последици е от компетентността на комисаря Дали. Аз поддържам непрекъснат контакт с него. Заедно се явихме пред извънредния съвет на министрите на земеделието. Комисарята Дали се нае да анализира всички възможности за усъвършенстване на капацитета за реагиране на комисията в подобни ситуации. Но вие знаете, че не комисията има инспектори. Инспекторите са на държавите членки. Комисията има регламенти. Често пъти казвате, регламентите са прекалено много. Тук в този случай проблемът не е липсата на регламент, а координацията между държавите членки и между различните техни административни структури. Знае, че комисията може би трябва да следи по-внимателно това, което става, да дава необходимите разяснения там, където не е достатъчно ясно какво трябва да се прави, за да се осигури по-голяма прозрачност и координация. Но не може комисията да действа вместо държавите членки. Ние нямаме успоредни структури на техните. Казвате, че комисията не е реагирала е, достатъчно бързо. Аз не знам дали сме могли да реагираме по-бързо. Казвате, че не сме извършили координация с съвета. Аз се явих с предложение пред извънредния съвет на министрите на земеделието в началото на юни. Нали, никой не е трябвало да ме убеждава а, няколко месеца, че трябва да се реагира, а така е ставало при минали кризи. Аз и се явих пред извънредния съвет направо с конкретни предложения. Второ, а, регламентът е на комисията, а не съм съвета. Затова съветът се допита до държавите членки и в управителните комитети, но нямаше нужда от гласуване в съвета, защото ако погледнете какво прави съвета, той не прави кой знае какво. Надявам се, че в бъдеще ще разполагаме с повече възможности съветът да създаде необходимата правна основа за предприемане на необходимите действия от комисията. Тук ние си приехме собствен регламент, за да може комисията да действа самостоятелно. И комисията предприе тези действия. Oui, le règlement trop след няколко месеца отново е, ще се явя пред комисията Кокоби е, в е, Европейския парламент, за да оправдая изразходваните средства. Мисля, че това е в интерес на всички ни. Поискали сме минимума. Ако поискахме някои мерки да бъдат насочени през организациите на производители. Това е защото там административните правила са много по-гъвкави и организациите на производители вече имат оперативни програми. Не, не можем да плащаме обаче за продукти, за които не знаем дали са били засегнати от кризата или не, защото е, трябва да има доверие към нашата система. Комисията трябва да действа от една страна бързо, а от друга страна трябва да действа правилно. Значи, можете да погледнете регламента и да ми кажете кое в него е прекалено бюрократично. Там има е, съвсем минимално съдържание. Е, приехме регламента в рамките на седмици след внасенето на е, проекта. Държавите членки вече могат да приемат искания от земеделците и на основата на тези искания достатъчно е само производителя да докаже, че е имал съответната продукция и да подаде искането. След това държавите членки изпращат всички тези данни на комисията, след което тя започва да изчислява размерите на обещетенията. Нищо сложно няма. Това е всичко всъщност. Сега за бюджета. Казах го вече. Според нашите анализи е, ще видим какви искания са поступили от държавите членки. Още веднъж е, е, обяснявам как сме подбрали продуктите. Най-засегнатите и тези, които са най-нетрайни. Много трудно могат да бъдат съхранени за продажба след дълго време. На основата на произведените количества и е, на основата на данните за продукцията, която в момента се готви и която все още не е продадена, малко повече от 200 милиона евро трябва да са достатъчни, за да покрият потребностите. Сега, в крайна сметка, е, това са разчети, които се правеха в разгара на кризата. Тя не беше приключила още. Е, окончателните данни ще получим в края на юни, когато е, постъпят при нас исканията от държавите членки. Тогава ще направим допълнителен анализ, за да видим необходимо ли е да усъвършенстваме регламента. Но, както казваше господин Никълсън, ние трябва трябва да действаме не прибързано, а бързо. Но необходими са ни данни, е, за да можем да действаме бързо можем да усъвършенстваме действията си в ход разбира се, като в определени лимити предприемаме текущи действия. Мисля, че за текущо управление на кризата 200 милиона евро са достатъчни, а в началото на юли ще стане необ... ясно дали са необходими и допълнителни средства с оглед на конкретно поступилите искания. Организациите на производители обаче вече имат и допълнителни средства. Вярно, че са ограничени и не можем да очакваме от тях да покрият всички всички загуби, но те вече имат известни възможности да предприемат действия а, собствени. Сега не зная дали е тук а, господин а, депутатът който каза защо се ориентираме към организации на производители, а не към отделните замеделци. Ние можем да получаваме искания и от конкретни производители. Но не забравяйте, че в зеленчуко и плодопроизводството целият пазар функционира на основата на организации на производителите, защото общностният законодател е преценил, че в този сектор най-добри резултати ще се постигнат при наличие на организация. Значи, е, в една такава ситуация, а и не само в такава ситуация, се вижда, че най-ефикасно действат организираните производители. За това мисля, че е необходимо да се запази известен баланс. Когато произвеждате, е добре да бъдете организиран. Защо не се предприемат по-бързо действията за реклама? Ами, съкратихме максимално срока за провеждане на търгове в зеленчукопроизводството при тази ситуация. А ако проектите трябваше да бъдат първоначално представени а, октомври, а, ноември, за да започнат рекламните кампании в началото на следващата година, сега изтеглихме сроковете, а, предложенията от производителите и организациите, които ще извършват тази рекламна дейност, ще постъпят до 15 август. След това, до 15 септември е срокът комисията да извърши подбора и мисля, че ще имаме възможността е, октомври, ноември е, да започнем самите рекламни кампании. Е, с почти 6 месеца, ако не и повече, съкратихме срока за подаване на тръжни предложения за провеждане на тази специфична рекламна дейност. Не може по-бързо, тъй като има някакъв минимум от процесуални изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да бъдем и коректни, да можем да действаме правилно. За Русия и за износа. Но особено износа в Русия. Няколко дни след кризата, почти в периода, когато обявихме, че сме установили източника на заразата, бе проведена среща на високо равнище Европейски съюз Русия. Тя се проведе в Русия. Първият въпрос, който постави председателя Барозо пред президента Медведев, бе въпросът за забраната на вноса на зеленчуци от Европейския съюз на територията на Русия, която междувременно бе въведена от руската страна. Между председателя на Европейската комисия и президент на Русия бе постигнато съгласие. За съжаление, на техническо равнище Русия не действа така бързо, че да бъдат изпълнени споразуменията на двамата е, високопоставени служители. Е, мисля, че в момента комисарията Дали заедно е, с представители на Генерална дирекция Агри, Генерална дирекция Търговия, Генерална дирекция Санко, наистина е, е на път за Русия или в Русия, защото е необходимо да се действа бързо. Всъщност Русия не действа пропорционално тук. Тя не предприе бързо необходимите действия на техническо равнище, като се има предвид, че източникът бе много бързо установен и той беше в Германия, а Русия пък тя не предприе съразмерни действия, понеже забрани вноса от целия Европейски съюз. Да, този проблем в момента се изчиства. За регламента. Защо не се предвидиха средства по страни? Еми, вижте, тук а, говорим за регламент на комисията, както поясних. Нямаше гласуване в съвета и комисията бе притисната да действа бързо. Е, защо не разделихме средствата по държави членки? Защото искахме да действаме максимално бързо според обстоятелствата. Всички допълнителни критерии биха отежнили бюрокрацията искахме да сведем до абсолютния минимум а, необходимите елементи за приемане на решение за финансиране. Не зная дали отпускането на средства по държави членки щеше да бъде резултатно, защото, както ви казах, в края на юни, като функция на поступилите искания за осребряване, ще направим допълнителен анализ и ще направим така, че обещетяванията да са съразмерни. Е, но просто е, първоначално не искахме да допускаме несправедливост. Е, затова предвидихме този допълнителен срок за постъпване на искания, за анализ на тези искания и да се види точно какво е необходимо да се обещети в различните държави членки. От тази гледна точка мисля, че няма отклонения. Поставен бе въпросът за ясното установяване на източника, за прозрачността и за системата на установяване на източници на зараза. Както ви казах, постоянно съм в контакта с комисаря Дали, за да може всеки да върши своята част от работата в комисията правилно. Информацията, с която разполагам, е, че източникът на инфекция в Германия е установен. Виждаме, че е, броят на е, случаите е, на заразяване спада. Това е ясно. Необходима е система за последващо проследяване. На извънредния съвет на министрите на замеделието комисаря Дали пое своите ангажименти. Той каза, че ще обяви мерки, ще предприеме бързи действия и че в последствие ще настоява на необходимата координация. Сега, извън хигиенната и санитарната част, несъмнено своя анализ господин Дали ще предложи в следващите седмици, съвсем скоро. Какво да правим извън това обаче? За управлението на пазарите и за управлението на кризи, които се отразяват върху пазара, мисля, че е, би трябвало е, в приложимата нормативна уредба да се внесат необходимите изменения, за да може да се действа по-бързо. Е, и организациите на производители е, следва да ни помогат над това отношение. Върху тях трябва да се постави акцента, защото колкото по-добре са организирани производителите за действие в такива ситуации, толкова по-добре. Е, трябва да направим така, че организациите на производители трябва да включват подобни критични ситуации в своите оперативни програми. Е, има в някои държави членки оперативни програми на организации на производители, където не е предвидно нищо за в случай на криза. И за това в отделни държави членки реакцията закъсня, е, тъй като за да се предприемат мерки е, като реакция на подобни кризи, е необходимо да има законодателство. А когато в оперативните програми нямате мерки за действие при кризи, няма и съответно законодателство. Би трябвало от самото начало на оперативната програма, от началото на годината да се предвидят подобни критични обстановки. Затова ще поставим ударението върху организациите на производители и развиване на техния капацитет да действат в критични е, обстоятелства обстоятелства. Мисля, че на ниво общност обаче в следващия регламент ще ни трябват по конкретни, по-ясни мерки и също така трябва да имаме по-ясно очертан бюджет за управление на кризи в рамките на общия бюджет. Сега, както ви казах, се наложи да жонглираме с правното основание, за да можем да мобилизираме налични бюджетни средства незабавно. Затова тук има какво да се направи в последствие, след като кризата вече отмине. За гъбите и за някои други продукти. Казах ви, че е, бяхме принудени да предприемем спешни действия за най-силно засегнатите продукти. Най-напред бяха предложени три, след това на основата на поступилите данни – добавихме е, пипера и е, тиквичките, защото те също са нетрайни продукти, е, също трудно се съхраняват за дълго време. Е, за други продукти не знам дали можем да предприемем действия е, в настоящия момент с оглед на бюджета и с оглед на недостатъчното правно основание, недостатъчната нормативна уредба. Е, рукола, салати, няма да навлизаме в подробности. Euh, de gestion, tous les produits, la Commission a clairement justifié euh, Комисията мисля, че е дала достатъчно ясни мотиви за това, а, кои продукти е подбрала. Господин Никълсън също зададе а, е, въпрос за полките. Аз мисля, че полките трябва да бъдат свързани за справната уредба за действие при кризи глобално в земеделието и също така зеленчукопроизводството по-конкретно, както и действията на ниво организация и на производители. За рекламата, рекламните кампании, Обясних, ние нищо не чакаме. Максимално скъсихме сроковете. Тук имаме правила организациите на производители чрез оперативните е, програми имат възможност е, да предприемат някои рекламни действия, ако имат е, е такива мерки в оперативната си програма. Зная, разбира се, че е, не е необходимо само да се действа на място и изолирано, е, да не се разчита само на организациите на производители на място в ограничен район, а би трябвало да има рекламни кампании е, така в по-общ мащаб. И за тази цел, за да можем да ги организираме, съкратихме максимално процедурата за подбор на изпълнители. Bon, sur, les, sur les inspections euh, qu'elles ne fonctionnent pas suffisamment bien, euh, j'ai répondu. Je pense que сега е, за това, че не са били предприяти достатъчни мерки е, във връзка с, с здравните аспекти, мисля, че отговорих. Е, комисарят Дали е, се занимава с тази част от проблема. В крайна сметка инспекторите не са наши, инспекторите са на държавите членки, макар че те в случая ще извършват проверки на основата на общностното право. За Русия отговорих. Мисля, че успях да направя обзор на по-голямата част от въпросите. Ако има нещо друго, което според вас е останало неизяснено, мога да се спра на него, но позволих си е, да говоря пространно, тъй като знае, че темата е важна. За месото, за каймата във Франция, е, не съм е, получил никакви аналитични данни от комисаря Дали, за да видя дали има а, така сериозни последици върху пазара, а, дали а, има така последици с отрицателен характер. Естествено, че тук може би тези последици ще настъпят по-бавно, но и този въпрос ще проследим. Е, по анализа, по ЕФСА, по санитарната част, мисля, че в идните седмици непосредствено е, комисарят Дали ще ни даде повече информация. Той получи, е, т.е. пое такъв ангажимент пред съвета. Всъщност данните постъпиха съвсем в кратък срок преди провеждането на съвета и мисля, че именно той ще може да ви каже какви мерки са предприяти. за функционирането на пазарите се опитах максимално ясно да изложа какво е било направено и какво още предстои. Благодаря много, господин комисар. Благодаря за вашите отговори. Мисля, че сега нещата са ни доста по-ясни. Разбира се, ние от, много отблизо следим събитията. Благодаря ви отново за вашите отговори. Надяваме се, че ще продължавате да ни информирате. Освен това, високо ценим, че вие успяхте да останете и по-дълго от предвиденото. Сега ще направим една минута почивка. Сега. Riprendiamo i lavori. Нека да започнем работа. Riprendiamo il trabaco. Por favor. Колеги, нека да продължим работа. Quattro. Четвърта точка от дневния ред. Punto 4. Approvazione del processo verbale della riunione. Одобрение на протокола от заседанията, отбелязани в дневния ред. Ако няма изказвания по тази точка, считаме протоколите за прияти. Съобщение на председателя. Крайния срок за внасяне на изменение споразумение между Европейски съюз и Марокко, Марокко по отношение либерализиране на мерките по селско-стопанските продукти е, и рибите и рибните продукти 24 юни. 24 юни на обяд. Това е крайният срок. Както знаете, Докладчика се обръща към комисията външно действие е, с предложение към парламента да откаже, да отхвърли заключението на споразуменията. Тези, които не са съгласни с позицията или са за споразумението с е, Марокко, е, много ви моля, представете изменения в този смисъл, които да бъдат гласувани най-напред. Ако се отхвърлят, тогава вече становището на докладчика ще бъде гласувано. Ако и то се отхвърли, тогава няма да има становище на а, нашата комисия, което да се предостави, което да се предостави на Инта. Господин Мораро също ми казва, че днес в Инта ще има заседание при закрити врата по тази точка и ще се представи изследване за въздействието а, по отношение поразумението с Меркосур. Това е 30 точка от дневния ред на Инта в 17.45 днес ще започне разглеждането. От тези от вас, които се интересуват, могат да участват в заседанието на Инта. Повтарям, всички, които се интересуват от разискванията по отношение оценката на въздействието, което ще се представи от изпълнителния комитет в, на заседание на Инта, около около 17.45 днес могат да присъстват на заседанието на Инта. Тути карта ди вото. Prendete la carta di voto, compreso il chairman. Умолявам ви да приготвите картите си за гласуване. Къде е моята карта? казва председателя. Non c'è? Non ce l'ho. Chairman е senza carte. Моите карта липсва. Председателят не може да си намери картата и моли за помощ. Iniziamo a вотаре. Системи ah, di... И така, нека да продължим. Аз ще си намеря картата. И сега докладчик Перес. Качество на селско-стопанските продукти. Ще гласуваме този доклад. Той е един от двата доклада в пакета за качеството на селско-стопанските продукти. Нека да ви напомня – че става въпрос за правилата за продажба на тези продукти. 4 юли ще се гласува този доклад в Страсбург. Днес е, ще гласуваме първата част, а на 4 втората част в Страсбург. Както знаете, предложени са изменения, предложения за изменения благодаря на докладчика за отличната работа. Има 11 компромисни а, изменения. Това е първия важен законодателен текст, който одобрява нашата комисия след влизане в сила на Лисабонския договор. И а, докладчика има мандат за преговор с съвета, така че да можем да постигнем споразумение на първо четене. По този начин ясно изразяваме нашия ангажимент към качеството. Докладчика не желая думата, значи започваме процедурата по гласуване. Partiamo con la votazione elettronica, eh? Режим на електронно гласуване. 12 член. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 67. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 68. Моля, гласувайте. Приема се. Aperto il voto. No, 69. Chiedo Изменение. Chiusa la votazione, 69 approvato. Компромис 1. Адес... Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиринайсто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Dichiaro aperta la votazione sul 15. Aperta la votazione. 15-то. Моля, гласувайте по 15-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромисите 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осемдесет и второ изменение. Изменение 82. Край на гласуването. Приема се. Четвърти компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Гласуваме 18-то. Край на гласуването. Приема се. Пети компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Деветдесет и четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 97. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля, гласувайте от 96-то изменение. На Дорфман. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме а, изменение 100. Край на гласуването. Пада. 99-то изменение. Моля, гласувайте по 99-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 102 изменение. Край на гласуването. Приема се. Сто и трето. Край на гласуването. Yeah. 105. 105. Votiamo l'emendamento 105. Dichiaro aperta la votazione. 105 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 20-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 21. во Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 108. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 113. Край на гласуването. Сто и четиринайсто. Край на гласуването. Отхвърля се. 115. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 116. Край на гласуването. Приема се. 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 122 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123. Приключихте ли с гласуването? Приема се. Преминаваме към 6 компромис за изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. двадесет. И девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пада. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 а, ah, giusto. Possiamo andare avanti. Можем да продължаваме. И сега 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиринайсто компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15-то компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 186-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 34-то. Приема се. 16-то компромисно изменение. Моля, гласувайте. Приема се. 197 изменение. Моля, гласувайте, не губете концентрация. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Не можем да проверяваме електронен вод. 198 изменение. Край на гласуването. Приема се. 199. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 201 изменение на Кьостингер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Подхвърля се. 202 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 204 на Папа Стамкос. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 205. Край на гласуването. Приема се. 206. Край на гласуването. Приема се. 207. На Дорфман. Край на гласуването. Приема се. 208. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста двадесет и девето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 228 прието. Изменение 230. Начало на гласуването. Дорфман и компания. Край на гласуването. Отхвърля се. 231. Олейничък. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 232. Край на гласуването. Отхвърля се. 233. Начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37 на докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 235 на Смит. Начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Двеста Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 237 и 239 заедно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлят се. 238. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 240. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на компромис 18. Начало на гласуването по компромисно изменение 18. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 249 на Кьостингер. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 248. Дорфман. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 250. Край на гласуването по изменение 250. Приема се. 251. От Смит. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 252. Папа Апровато. Край на гласуването. Приема се. Изменение на докладчика номер 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Andiamo all'emendamento pagina successiva 40 del rapporto. Изменение 40 на следващата страница на докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 257. Начало на гласуването, край на гласуването. 257 се отхвърля. Изменение 258. Начало на гласуването. Приема се. Изменение 41. Начало на гласуването. 41 во изменение на докладчика. Край на гласуването. Отхвърля се. 259. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 260 на Лефол. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 261. Начало на гласуването. Изменението на Магинес. Приема се. Изменение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преамбилните точки. Изменение първо на докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по преамбилните точки. 46. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 47. Начало на гласуването, Край на гласуването. Приема се. 48. Начало на гласуването. Всички ли приемаме блок от изменения? Не, има различни гласувания, значи ще гласуваме. Приема се 48-49. Начало на гласуването. По 49-то изменение, край на гласуването, приема се. Номер 2. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. Номер 50. Начало на гласуването. Петдесето се приема. 51. Всички ли подкрепят 51? во 51 се приема. 52. 52 изменение. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички го подкрепиха. Благодаря. 53-то. Няма нужда да гласуваме по него. 54-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Петдесет и четвърто се отхвърля. Изменение трето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение четвърто. От докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 56-то изменение на Lion. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 57. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Номер 5 на докладчика. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Номер 6. Начало на гласуването, Край на гласуването. Приема се. Номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 58 на Деланге. Начало на гласуването, край на гласуването. 58 се отхвърля. 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. Начало на гласуването. На Егле. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 19 по преамбилните точки. Начало на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 66. Начало на гласуването. Това е последната страница. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 на докладчика. Начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И накрая изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по законодателното предложение с неговите изменения. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Тридесет два гласа за, против няма, 4 въздържали се. Гласуваме за проекта за законодателна резолюция. Всички ли гласуваха? Приема се. Добре. И накрая гласуваме по отношение на решението да се започнат преговори с съвета, за да се стигне до споразумение на първо четене. Нека всички да гласуват. Всички ли гласуваха? Всички сме съгласни. Три гласа има против за последния вод. И така, благодаря ви. Благодаря на Ираче Гарсия Перес. Prendere la Muy, breve. todos los... Съвсем накратко искам да благодаря на всички за е, участието им в работата. Особено бих искала да благодаря на представителите на различни групи, е, с които работихме в много тясно сътрудничество. Бих искала да ви благодаря за вашата готовност е, за търсене на компромиси. Мисля, че като цяло парламентът е, прие силна позиция. Искам да благодаря, разбира се, и на секретарията, и на своите сътрудници, без които работата въобще не би била свършена. Благодаря, Ираче. Моля, не, не си тръгвайте. Моля за момент внимание. Последна точка от дневния ред. Трябва да представя много важен доклад. Много импортанти. Тук има някои спорни моменти, и то доста значими. Последна точка от дневния ред е, моля само няколко минути от вашето време да отделите. Петалуни продукти агриколи. Сямо... Обща организация на селско-стопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти. Общия регламент за общата организация на пазарите. Привеждане в съответствие – на регламент 1234 от 2007 година към Лисабонския договор с оглед въведеното в него разграничение между актове приемани по делегация и актове за прилагане на други актове. Както вече сме правили по други досиета, тук ще разискваме процеса на привеждане в съответствие на един от най-важните актове за общата селско-стопанска политика, общата организация на селско-стопанските пазари, свързания с нея е един регламент. В доклада, който ви предлагам, има различни изменения, чрез които актове за прилагане се заместват, заместват с актове по делегация, а има и други и изменения, които се придържат към стандартната формулировка, съгласувана с други институции. Най-деликатният въпрос, за който ми е необходимо вашето пълно внимание, тъй като той е деликатен от политическа гледна точка и съм длъжен да го очертая като докладчик, е свързан с член 43 алинея 3 от договора и начина по който комисията се ползва от тази норма в проекта си за привеждане на регламента в съответствие. В алинея 2 на член 43 е предписана обичайната законодателна процедура. Тази на съвместно приемане на актове, която използваме по принцип. Но алинея 3 на същия член въвежда изключение, което позволява на съвета сам по проект на комисията да приема актове за определене на цени, мита и количествени ограничения. Тук става дума за изключение от принципа. И за това смятам, че това изключение следва да бъде тълкувано стеснително, тъй че да не бъдат накърнявани правомощията на парламента. Е, в това отношение не бива да се връщаме към положението от преди Лисабонския договор. В проекта си комисията из Ползва линея трета на член 44. тук напълно се изключва парламентът от нормотворческия процес. Това са различни хипотези на а, отпускане на помощи за съхранение на масло, на а, млечни продукти и е, за е, предоставянето на е, и осигуряването на млечни продукти на учениците. И други подотрасли на замеделието са засегнати. Всъщност комисията се стреми напълно да изключи парламента от процеса на приемане на акта. Не искам да навлизам в полемика с комисията, но изпратих писмо на комисаря Дачиен Чолуш – по този въпрос. На 11 април получихме предложение от съвета с оглед на тези подотрасли, без да е било постигнато предварително споразумение за установяване на цени или предприемане на други действия. Мисля, че това не е много любезно от институционна гледна точка. Не би трябвало комисията дори да внася проект за това, преди преговорите по единния регламент за общата организация на пазарите да са приключили. Това изпраща отрицателно послание към външния свят, нарушава принципите на доброто междуинституционно сътрудничество, което ни ръководят. Затова приканвам комисията да заличи всички предпратки и позовавания на член 43 алинея 3 в връзка с така очертаната процедура. Всъщност, разпоредбите трябва да останат в основния акт, а не да бъдат премествани в други актове на вторичното право, чрез които парламентът се отстранява на практика от законодателния процес. Ние би трябвало да гарантираме надлежното изпълнение на е, Лисабонския договор, а от друга страна в нашия интерес е да приемем този регламент максимално бързо е, тъй като инак е, предстоящите реформи на е, общата селско-стопанска политика ще бъдат обременени излишно. Това исках да кажа по въпроса. Припомням ви, че срокът за внасене на изменение е 23 юни 12 часа на обяд. Ще гласуваме на заседанието на нашата комисия на 11-12 юли. Това исках да ви кажа. Положението е деликатно. Е, ключът тук е използването на член 43 алинея 3 от комисията, но искам да, да дам думата на желащите да се изкажат. Ausschussmitglieder nochmal darauf aufmerksam machen. Благодаря. Бих искал да се спря на член 40 и трети или не трета. Както господин председател, ни каза, наистина трябва много внимателно да следим какво се случва тук с Лисабонския договор. Да не се окаже така, че нашите права бъдат ограничени и да се върнем отново на етапа преди Лисабонския договор. По принцип подкрепям казаното от председателя. Остава ни малко време, за да предложим и изменения, но искам да направя тази важна препратка. Наистина, изключително внимание, изключително внимание трябва да подходим по отношение на член 43 алинея 3. Председателя, благодаря. Благодаря, господин Яди, за вашето изказване. Не знае дали беше ясно казаното от мен, но според мен това е на голяма стъпка назад. Комисия, комисията вече предлага този регламент в този смисъл на вниманието на съвета, като се изключва парламента от член 43 алинея 3. Това е една голяма стъпка назад. Това е всъщност отстъп от Лисабонския договор. И ние искаме това нещо да бъде тълкувано като изключение, като актове по делегиране. Сега има ли някой желаящ да вземе думата на този етап? Ако няма, Давам думата на комисията. Имате думата. Благодаря ви, господине. Благодаря за вашия доклад по отношение предложението на комисията за изключително важното приспозвяване на обща паз... организация на пазара към Лисабонския договор. Искам да подчертая, че подхода на комисията като цяло е подкрепен от господин председателя. В декември месец бе направено предложението на комисията. От тогава до сега е извършено изключително много по отношение стандартизиране на разпоредбите, по отношение на актовете за е, изпълнение. И мога да кажа, че комисията е готова да приеме и изменение, с, с помощта на които ще се спазят е, общите принципи на комитология и ще бъдат усъвместени. You, е, made... Искам също така да ви кажа, че основното е да се подобри качеството на предложението и неговата правна яснота. По отношение на четивността на текста, трябва да отбележа някои редакции, които трябва да се направят, за да не се повтаря една и съща фраза десетки пъти. Това е технически елемент, разбира се. Съгласен съм с вас, председателя, че в крайна сметка по отношение на целите и приложеното поле трябва много да внимаваме при редактирането на текста, така че да може да се отразява естествения характер на разпоредбите, които са предведени. С други думи, трябва да се приемат унези изменения, които внасят и яснота в текста, но не нарушават баланса между актовете за изпълнение и делегиране. Господин председателю, по същество, е, по въпроса на въпросите, които повдигате вие. В този процес 43 член, алинея 3, привлича, разбира се, вниманието. Да, вие правите отделно предложение по отношение на този член, 43.3, по отношение предложението на комисията. Но само за малка група помощи и суми с раз... техни... като при положение, че техния размер е фиксиран от комисията. Разбирам, че това е един много деликатен въпрос за вас, за парламента и се прави предложение във вашето проекто предложение по доклада. А, съответно, текстове, с които внасят поправки а, в предложението на комисията и това засяга също и размерите на сумите. Подчертавам, става въпрос именно за член 43 или не е трета. Но договора също така засяга и член 42, където е самото правило и изключителните случаи, описани в член 43 или не е трета. Бихме искали те да бъдат е, минимално, е, в минимален размер. В никакъв случай не става въпрос за изключване на парламента от инструментите и механизмите на ОСП по отношение референтните цени, квотите, минималните и цени за а, захарната тръстика, например. И още нещо съвсем а, малко накрая искам да добавя. Разбира се, съгласен съм, че е необходимо а, спешно да се приемат тези нови разпоредби, за да не се затруднява текущата реформа на ОСП по отношение актове за изпълнение и делегиране и тяхното прилагане. Надявам се, че ще можем да реализираме бърз напредък. Grazie direttore Paceco, Mi, eh, solo un, un minuto per ringraziare. Благодаря, господин Пачеко. Е, искам набързо да ви благодаря. Нека да кажа, че нашата работа в парламента по много въпроси се доближава в голяма степен до това, което вие правите в комисията. Този подход се подкрепя и от съвета. Надявам се, че ще успеем да постигнем някакъв напредък максимално бързо и ще оставим член 43 параграф 3 за извънредни ситуации за изключение, защото иначе ние ще бъдем изключени от а, заниманието а, въобще. Благодаря ви, благодаря на всички. Следващото заседание е на 27 юни, следващата седмица. То ще е в Брюксел от 3 до 6.30 след обед. Ще трябва да одобрим пакета за млякото, така че моля ви да присъствате. Благодаря ви и до скоро.